Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Уважаеми колеги, госпожи и господа, преминаваме към обяснението на вода и започваме с доклада Тайн, протокол относно статута на Съда на Европейския съюз. Първият ни оратор е Ива Заничи. Ива Заничи. Ива Заничи. Сега като виждаме колко много случаи, имам колко много дела, които са висящи, съда има прекалено много работа, прекалено голям товар и тук възниква необходимостта от по-висок брой съдии и въпреки усилията на съда, той не успява да изпълнява качествено своята съдебна роля. Аз гласувах за този текст, защото с един повишен брой на съдиите, от 27 е, на 39, мисля, че ситуацията би се подобрила. Благодаря ви и сега Танок има думата. Благодаря ви, господин председател. Извинявайте, загубих си очилата току-що. Сега, ако повторя едно клише, отложеното правосъдие, отказано правосъдие, това мога да кажа за резолюцията и всеки един товар и висящи дела не са добре дошли. И въпреки, че имаме повишаване на делата на годишна база, в същото време производителността не успява да достигне на повишаването на товара. Имаме прекалено много нови дела. Ние подкрепихме Лисабонския договор, но в същото време трябва да се занимаем и с големия товар от дела, които са генерирани след приемането на Лисабонския договор. Също така имаме и много повишена роля роля на камерата, която заседава там, на състава на съда. Имаме прекомерно много изисквания и има изискване председателите на петте отделни състава да заседават на повишен брой заседания. Така че, според мен, това е моята роля тук да направя така и да гласувам така, че моите избиратели да имат по-добро качество. Благодаря ви, господин Танок. Благодаря, господин заместник председател. През 18 век в една проп проповед епископ каза, че който има а, право, може да съди. А, окончателната тълкователна а, сила и правомощия е много важно. Но в Европа има две явления. Първо, няма изискване съдиите да са били е, дори един ден съди в собствените си страни. А, много от тях са политици, официални лица, които а, защищават федералистични позиции, а тези федералистични позиции са в длъжностната характеристика на тези хора и това е проблем при воденето на преговори. И а, тук има а, следната практика. Европейския съюз, Европейски съд трябва да, а, пред, да, да, да следи какво а, казва закона, а не да го тълкува. след това, казва председателя, преминаваме към втората тема заместващи съди в съда на публичната служба в Европейски съюз. Първия оратор е госпожа Заничи. Благодаря, господин председател. Публичната служба на Европейския съюз, съда на публичната служба е основна институция, но а, понякога тя не може в продължение на дълго време да действа а, и а, е, съда на европейските общности предложи назначаването на заместващи съди, ако а, се налага. Аз мисля, че това е едно разумно решение на практически проблем за това. Гласувах за. Председателя благодаря и още веднъж господин Чарлз Данолд. Както казах, във връзка с Съда на Европейската общност, аз приветствам това разумно предложение, за да може да се отговори на раз растящия брой дела. Шокиращо е, че в момента няма предложения за заместване на съдия, ако този съдия се разболее. Изненадващо е, че това въобще не беше включено още в първоначалните разпоредби. Бих искал да подкрепя позицията на нашата група, че са ни необходими повече специализирани съдилища равнища. Всички обаче трябва да сме много предпазливи тогава, когато а, съдии биват заместени от политици. Пред, благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на Йоран Ферм. Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи. Господин Земка има думата. Господин Земка, дали той е тук в залата? Не. Тогава госпожа Заничи има думата. Грация, грация председател. Благодаря, господин председател. Вътрешният пазар не може да реализира пълния си потенциал без ефективна инфраструктура. Благодарение на наскоро постигнатото споразумение за финансиране, ще стане възможно да се насърчи строителството и доизграждането на инфраструктурата в сферата на далеко съобщенията, транспорта и енергетиката. Аз гласувах за, защото инфраструктурата ще ни помогне да върнем европейската економика на пътя на растежа. Благодаря ви, госпожа Пети Кайнен. Има думата. Господин председател, много е важно това, че парламентът с голямо мнозинство подкрепи финансовата помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи. Това е изключително важен въпрос за постигането на целите на програма Европа 2020 година. Единственото достойно, за съжаление, тук, че финансирането е едва една десета от реалните потребности. И смята, че е много е важно също така да се постигне по-добра енергийна ефективност, сигурност на енергийните доставки и да се обърнем повече към възможността за използване на възобновяемите енергийни източници. И трябва да разглеждаме всички тези въпроси в общо европейския контекст и да насочим средства в тази посок. Господин председател, гласувах за тази резолюция. Разбира се, много е съмнително дали трябва да имаме план за растеж на цяла Европа за 10 години, след явния провал на Лисабонската програма. Лично аз съм много скептичен и затова смята, че надлежната оценка на пилотния етап е от важно значение, нещо, което нашата политическа група заяви много ясно не е необходимо да имаме гигантски инвестиционни програми. Имаме нужда от по-гъвкави пазари. Проблемът е с предлагането и за съжаление, националните и регионалните органи на управление отказват да намалят бюрокрацията и бумащината. Затова ни е трудно да постигнем конкурентоспособност в глобален аспект. Тази инициатива може да доведе до определен успех. И затова е добре да изпробваме сега, за да можем да вземем решение дали да продължим по-късно с тази инициатива. Благодаря ви. Благодаря. Господин Петър Яр има думата. много ви благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, който разглеждаме. Въпреки това, обаче, може би бих могъл да кажа, три неща по проектните облигации. Тук говорим за възможностите да се финансират проекти, включително и чрез частни средства, като по този начин се разширява обхвата. Също така тук не става дума само единствено за мултиплицирането на безкрайни източници на капитал. Ако те сработят добре, ще има економически смисъл и ние трябва да се получим от миналото. Не става дума само за изграждането на пътища и хотелски комплекси. Освен всичко друго, фазата на изпитване е изключително важна, защото ние трябва да обещаваме само единствено факти, които бихме могли да изпълним. Имаше и редица нереалистични идеи, които възникнаха във връзка връзка с проектните облигации, но трябва да сме твърдо стъпили на земята. Благодаря ви. Следващия ни оратор е господин Шон Кели. Много благодаря, господин председател. За мен беше истинско удоволствие да подкрепя този доклад. Наистина стана и ясно, че по-голяма част от колегите са за, 579 за, 32 против и 9 души се въздържаха, така че тук е много ясно какво става. Виждаме, че трябва да има възможно най-близко сътрудничество между всички части и региони на Европейския съюз. Нека да не забравяме и островите, които тук мисля за своята собствена страна. Слава Богу, по отношение на енергетиката има имаме конектори с нашите най-близки съседи в Великобритания, също така и връзки с други региони. Що се отнася до транспорта, в Великобритания има връзка с континента благодарение на влака Евростар и може би трябва да се изгради по-силна връзка между Ирландия и Великобритания, защото взаимоотношенията ни с тях не са били никога по-добри, най-вече благодарение на кралицата, е, която миналата седмица направи много историческо здравистване с Мартин Магинес и наистина всичко това е стъпка в правилната посока. Благодаря ви и ни оратор, господин Такола. Arvoisa puhemies, Господин председател, съвсем накратко подкрепих това предложение и смятам, че е много добро, защото Трансевропейските мерки изискват повишено финансиране. Добре ще бъде да се види как ще действат тези проектни облигации. На нас са ни необходими и подобни проекти, които създават възможности за растеж, а ние се нуждаем от устойчив растеж, защото задлъжнелостта на държавите може да намери решение само чрез растеж. И това е един добър проект, в който Европейския съюз може да създаде условия за устойчив растеж в рамките на програмата Европа 2020 година. Следващия заявил желание да се изкаже е господин Ханан. Благодаря, господин председател. Отново ние се опитваме да се измъкнем от проблема. А, ние а, попаднахме в този проблем чрез свръхпотребление. Аз знам, че съм непопулярен а, и а, естествено това привлича таки към британските консерватори. Настроението в залата а, всъщност показва а, някои психологически аспекти, които колегата Мичал Стана, който е психиатър, може да опише по-добре. Никой всъщност не иска да каже, ами аз ви предупреждавах. Необходимо е да не повтаряме грешката, която ни докара до това да рече. Ние сме там, където се намираме, защото а, харчи много и взимаме на заем много. Защото решаваме този проблем с допълнителни заеми. Председателя, благодаря. С това се изчерпват ораторите по тази точка. Следващата точка е проект за резолюция по политиката на Европейския съюз по отношение на Западния бряг и Източен е, е, Иерусалим. Започва с госпожа Петикайна списъка от 6 оратори. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Близкия изток е много деликатна, затова е много важно политическите изявления по този въпрос да бъдат балансирани и да подкрепят развитието в района. Аз подкрепих резолюцията, защото виждам в тази ситуация че а, има много човешко страдание и ние тук в Европейския парламент трябва да вземем ясна позиция в подкрепа на политика политика за спиране на ненужното насилие и за повишаване на сигурността на хората в Близкия изток. Госпожа Роберта Ангелили е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Промените, които се случват в целия арабски свят, изискват от нас да бъдем още по-ангажирани с подпомагането на мирния процес на Близкия изток и за това трябва да гарантираме разбирателството между палестинците и израелтяните. Обстрела с ракети и изграждането на селища и начина по който се малтретират жените и децата в Палестина, изисква да бъде приложено на практика решението за двете държави. Постигането на решение на проблема е в интереси на Европейския съюз. Затова трябва да се изгражда климат на доверие, а не да се предприемат действия, които биха подкопали доверието към проекта благодаря, господин Пол Мърфи. Е, Благодаря, господин председател. Бруталната политика на Израел и системното нарушение на човешките права на Западния бряг и източен Иерусалим е една обмислена политика, която е насочена към разрушаване на палестинската автономия. Това води също така до социално напрежение в самия Израел. Бих искал специално да подчертая съдбата на 230 души, които са една от най-бедните общности в Палестина. Издадени са заповеди за разрушаване на жилище, включително, а също така и на училища. По този начин децата са лишени от възможността да посещават училище, да получат образование. Скандалната политика на Израел трябва да бъде прекратена. И трябва да подкрепим борбата на палестинците срещу окупацията и потисничеството. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Танък. Господин председател, в решаващи времена на мирните преговори е изключително неподходящо за Европейския парламент да се стреми да подкопае позицията на Европейския съюз като добросъвестен посредник при преговорите. За израелите е важно да живеят в условията на мир и сигурност, а за палестинците е важно да имат възможности за работа. И вместо да нападаме едната страна, парламентът би трябвало да заеме много по-балансирана позиция в интереси на двете страни. Моята политическа група отказа да подпише проекто резолюцията, защото тя поставя под съмнение легитимността на израелската държавност. Израел е единствената демократична страна в този регион. Всички искаме решение, което да е свързано с съвместното съществуване на две държави. Но е много важно да подпомогнем двете страни да стигнат до едно трайно решение, осигуряващо мира. Благодаря и сега господин Такола. Arvoisa puhemies. Уважаеми господин председател, аз трябваше да гласувам против резолюцията, защото, за съжаление, този текст е много едностранчив по отношение на Западния бряг, както чухме и от предишните оратори. И тук трябва да си припомним всички наши ценности, демокрацията, подкрепата на правата на човека, правото на изразяване и свободата на изразяване. И също така за Близкия изток искаме да изградим продължителен мир. Така че искахме наистина с, и с радост видяхме, че НЕП предложи Хамас да приеме държавата, да признае държавата Израел и да приеме това решение с двете отделни държави да спре своите атаки и нападения срещу Израел. Надявам се, че парламентът и целият Европейски съюз ще заяви много категорично, че ние заставаме зад нашите ценности, ние подкрепяме демокрацията, подкрепяме Израел и също така искаме да кажем, че Иерусалим е столицата и тя не може да бъде разделена. От историческа гледна точка е столица и днес това положение е неприемливо, така че трябва да приемаме в крайна сметка историческите факти. Последният ни оратор казва председателят е господин Яр. Много благодаря, господин председател. Аз разбира се, искам активно да подкрепя мирния процес в Близкия изток. И отново казвам, че няма лесно решение на този проблем. Следим отблизо събитията и знаем, че не е коректно да, да решаваме кое е лошо и кое е добро. Наистина, понякога, много често истината е по средата. Така че Наистина, според мен, резолюцията е прекалено едностранчива. Според мен, интересите на Израел не са признати както трябва, т.е. нямаме толкова ясно разграничение между хубавото и лошото. Така че по-скоро бих предпочел една резолюция на Европейския парламент, която отграничава много ясно тези две части. И тогава бих гласувал за. И така, прекъсваме заседанието до 3 часа, тъй като това беше последният ни оратор. Благодаря ви и ще се видим в 3.